Няма я. Госпожа Гардини. Благодаря, уважаеми колеги. Искам да ви кажа, моля ви, слушайте ме, тъй като това е много сериозно нещо, което се случи и италианската преса го отрази преди няколко дни. Оказа се, че САЩ по сайта Wikileaks нов, нова глава, един вид – са подслушвали Силвио Берлускони през 11-та година, когато беше премьер, както и неговите сътрудници. Така че след Германия, след Франция, ето и Италия е подслушвана от наш съюзник. Ще използвам това, което каза председателят Шулц, това, което той каза в, по една италианска програма онзи ден. Това е нещо много сериозно, защото не може съюзници да се подслушват. Италианското правителство сега проверява, с САЩ говори по въпроса и искаме Европейският парламент да започне анкетна работа по шпионската дейност срещу Европа. Ние имахме такава дейност през 14-та година, но сега трябва отново да го извършим. Не може да има такива съмнения и сенки хвърлени между съюзници. Парламентът трябва да поиска яснота, в противен случай деликатните преговори от търговски тип могат да бъдат посложени на карта. Благодаря. Thanks. The House has heard what you had to say. And now... Благодаря. Парламентът ти слуша това, което имахте да кажете. Сега госпожа Тоя. Благодаря, госпожо председател. Искам само да подчертая и от наша страна, че новините, които научихме от вестниците, които говорят за шпионска дейност от страна на организации на САЩ към европейски държави, са наистина много тревожни. Много ни притесняват. И не можем а, просто да го приемем. Така се прави, всички го правят. Това нищо не значи. Това са отношения между държави и те са важни. Нужно е да сме коректни, да се а, зачитаме и за това а, Европейския парламент трябва да води битка в тази посока. Благодаря. Thanks. We have heard. Благодаря. слушахме и вас. Благодаря ви. Пристъпваме към гласуване. Първо, докладът на господин Оспаски. Господин Оспаски поиска да вземе думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, колеги. Хакската конвенция от 65-та година, създаваща система, упростяваща обмена на документи между държави членки, както и упростяваща и улесняваща съдилищата при сътрудничеството по гражданско-правни и наказателни въпроси е един полезен инструмент. Тя се използва към момента от 25 държави членки. Австрия и Малта изразиха желанието си да се присъединят към нея. Бяха проведени много дълги разисквания в съвета. Двете държави членки получиха възможност да се присъединят към конвенцията. Призовавам колегите да подкрепят препоръката за тяхното присъединяване, така че Австрия и Малта да могат да се присъединят към този инструмент. Благодаря, гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващият текст. Докладът на госпожа Кораван Нивенхуизен. Отново гласуваме по но Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Докладът на господин Здеховски. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Congratulations. Поздравления. Докладът на господин Бекер тук ще гласуваме малко по-дълго. Изменение 177. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 181 и 183. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Да vote is Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 178. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 179. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 177. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 180 по именно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 177 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 182 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме по предложението на комисията за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме по законодателната резолюция. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления! Докладът на госпожа Десарнес. Изменение 16. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение от водещата комисия. Гласуваме анблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Изменение 13 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5 и изменение 12. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменения 7 и 14. По именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 8 за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 и 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Извинявайте. Гласуваме по предложението на комисията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Господин Ланге, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, докладчицата и аз съжаляваме за това, че текстът, за който бе постигната договореност с съвета и комисията, не бе прият в неизменен вариант. Става дума за незабавни мерки в подкрепа на Тунис. За да не губим още повече време, искам да отложим окончателното гласуване и веднага да започнем тристранни разговори с съвета, така че да намерим бързо решение и бързо да предоставим помощ на Тунис. Okay. Докладчикът изисква да отложим окончателното гласуване. Гласуваме по предложението на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към доклада на господин Здеховски. Гласуваме по целия текст на резолюцията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Report by... Докладът на госпожа Родригес. Изменение 6. Господин Бали. Искам да кажа нещо. Парламентът ни информира, че има една грешка по 13-то изменение. Бяхме включили а, реформата, структурната реформа на банките, а не банковия съюз. А сега тук пише банков съюз. Така че изменението трябва да бъде без думите банков съюз. The legal service will make the necessary check. Благодаря. Правната служба ще направи необходимата проверка. Изменение 6 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 4 по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 25. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5. По именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 26. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 27. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Точка 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7 по именно гласуване, моля го. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 28. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Точка 9. Първоначалния текст. За. Против. Въздържали се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 12. Първоначалният текст. За. Против. Въздържали се.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 Отхвърля се. Изменение 30 по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 31. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Точка 19. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 32. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 33. Поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 34. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 9. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Край на гласуването. Се. Изменение 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10. Поименно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 24. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 35. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 19. По именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1. Поименно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. Поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20. Поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. За. Против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 Точка 30. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 22. Поименно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 32. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 37. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 38. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 38. Извинете, 39. Гласуваме с дигане на ръка за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Точка 35. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 40. По именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 40. За. Против въздържали се, приема се. Точка 43. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 41. За, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 46. За, против,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 Точка 48. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 51. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение и латинско за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст на резолюцията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления! And then report. Сега преминаваме на доклада на госпожа Рибейро. Изменение едно за против въздържали се, отхвърля се. Точка 2 за против въздържали се, приема се. Точка 3. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 6. Две части. Първа част за против. Въздържали се. Приема се. Втора част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 за, против, въздържали се, приема се. Точка 17. За, против, въздържали се. Нека да проверим. The vote is open. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приемат се. Точка 19. по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка изменение 2 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Точка 20. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част, именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Adopted. Приема се. Точка 22. две части. Първа част за против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трябва да провериме. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 25, първа част за против, въздържали се, приема се втора част. За, против, въздържали се, приема се. Точка 27 за, против, въздържали се, приема се. Точка 29, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, при... отхвърлят се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 34 за против, въздържали се, приема се. Точка 39 за, против, въздържали се, приема се. Точка 41, първа част за, против, въздържали се, приема се. Да провериме. Край на гласуването. Приема се. Точка 41, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 42, първа част, поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пара... Точка 43. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 52 за, против, въздържали се, приема се. Точка 53, първа част за, против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трето и за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 59, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 62, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 63 поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 64. 4 части. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част, моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Приема се четвърта част, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 69. Две части. Първа часа против. Въздържали се. Приема се втора часа против въздържали се, приема се. Точка 70 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се съображение А. Две части. Първа част за. Втора. Против. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим. Добре, втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение и две части. Първа част за против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. И сега цялата проекторезолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравявам ви. Сега доклада на госпожа Стайлер. Точка 12, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение едно, поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Второ изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 35. Две части. Първа част против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За против въздържали се, приема се. Трето изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 46 отпада. Преминаваме към точка 52. Две части, първа част за. Против. Въздържали се. Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. И цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравление. Сега. Споразумението за свободна търговия е се Тунис. 12-то изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Точка 3 за против. Въздържали се. Приема се. 13 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 8-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 то изменение за, против, въздържали се, подхвърля се. 11 точка, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. 13 точка, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16-то изменение. Добре, да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 16-то изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето изменение. Два части. Първа част за против. Въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте на гласуването. Приема се втора част за против въздържали се отхвърля се шесто изменение за против въздържали се отхвърля се 17 изменение за против Отхвърля се. 23-то, две части, първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. Първо изменение Добре, нека да проверим. моя гласувайте. Става дума за изменение седмо. Край на гласуването. Отхвърля се. Първо изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Девето изменение. Първа част за против въздържали се, отхвърля се втора част. Тя отпада. Гласувам 18-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 44, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се, трето изменение, поименно гласуване, моля гласувайте, край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. 57 точка за против въздържали се, приема се. Втора част за против въздържали се, приема се. 58 точка за против въздържали се, приема се. 59-та точка, първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част за, против, въздържали се, Приема се. 11-то изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Цялата проекто резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така преминаваме към следващото. мишиш Сапенон Руи and uh, amendment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 да водиш is Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Цялата резолюция, електронно гласуване, моля гласувайте. Да водиш is Прекратете гласуването. Адоптит. Приема се. Поздравления. Доклад на господин Мария с шесто изменение. Е, кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Шеста точка, две части, първа част за. Против? Въздържали се? Приема се. Втора част за. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 1. За. Не. Добре, проверка по втората част. Моля, гласувайте. Да вот Край на гласуването. Adopted. Приема се. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Осма точка. Първа част. За. Против въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12. Електронно гласуване, моля гласувайте.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 въздържали се. Проверка. The vote is opened. Моля гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се. 20 точка, първа част. За. Против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10. Електронно гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4. За. И това беше съвсем ясно четвърто изменение. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Пет За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Цялата резолюция електронно гласуване. Моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Мистер Мариас. Господин Мариас, имате думата. I, I will be very brief. Ще бъда съвсем кратък и ще говоря на гръцки. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за това, че гласувахте за моя доклад. Той съдържа различни важни моменти, свързани с действията на Тройката и ЕЦБ. Има аспекти в този доклад, както във всеки друг доклад, които не отразяват становището на докладчика, например третата част на 15-та точка. Така или иначе, обаче, аз ще напиша своите становища и ще ги предам за протокола. Благодаря на докладчиците в Сянка. Благодаря. И така, сега гласуваме откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия. Изменение 8, електронно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is... Край на гласуването. Отхвърля се. Девето изменение. Да гласувайте. Край на гласуването. Rejected. Отхвърля се. Изменение 2. Електронно гласуване. Моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1. Електронно гласуване. Моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Първа част. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Давалтис. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част пада. Преминаваме към десето изменение. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Да vote Край на гласуването. Отхвърля се. 12-то изменение. Кой е за? Моля, вдигайте ръка. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Четвърто изменение. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. G. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Изменение 5. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6 електронно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Rejected. Отхвърля се. Седмо изменение. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се цялата резолюция. Сега електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Адопти. Приема се. And then registration... Сега преминаваме към въвеждане съвместими системи за регистрация на домашни любимци във всички държави членки. Трета съвместна резолюция, шест политически групи я предлагат. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3. За. Против въздържали се, отхвърля се. Точка G, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, не беше ясно. Електронно гласуване, моля гласувайте. The vote is Клаус. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка хаш за, против, въздържали се, приема се. Цялата резолюция за, против, въздържали се, прие се. Съвсем ясно за. Преминаваме към последното гласуване. Хуманитарната ситуация в Йемен. Господин Преда иска да каже нещо. Имате думата, господин Преда. Благодаря, госпожо председател. Исках а, да кажа, че има огромно забавяне на 4 февруари по никаква друга причина. Дадох думата на господин Преда. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви кажа, че нашата група е против изменението, внесено от социалистите, либералите и други. Изменение, което внася дисбаланс в резолюцията защото този текст на, на, прак, на практика а, така е под, подръжка за Саудитска Арабия. Ние смятаме, че ембаргото трябва да се отнася за всички, включително и за Саудитска Арабия. Но групите, които внесаха това изменение, в никакъв случай не изразиха своето мнение в момента на обсъждането. Не. Има, искам да ви кажа, че днес не се води дебат по този въпрос, така че няма нужда от такова изказване. Господин Харбър има думата. Исках да кажа, че съм отвратен. Забавено бе гласуването по тази тема от 4 февруари. Тогава чисто и просто искахме е, да дадем на посещаващите свобода да си правят каквото си искат. Мисля, че всички трябва да са отвратени от това. Инфраструктурата се разрушава, страната е в разруха. Срамота, че забавихме гласуването. Срамота. Преминаваме към гласуването, тъй като е време за гласуване. И така ще гласуваме предложение за резолюция от ЕКАРЕ. Цялата резолюция, моля гласувайте за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съвместна резолюция на 6 групи. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Very, very Съвсем ясно беше, че се приема. Шеста точка. Okay, we will, we will check... Добре, тогава ще има електронна проверка по трето изменение. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Шеста точка. Първоначален текст. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Първо изменение. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. In favor. Кой е за? Против? Въздържали се? Трябва да направим проверка, не вдигате ръка. Електронно гласуване. Check, vote, but... Това е проверка, всъщност не е електронно гласуване, просто не, не показахте достатъчно добре как гласувате. The vote is... Край на гласуването. Приема се. След това N, първа част, електронно гласуване. Моля гласувайте. Да болтиш. Край на гласуването. това ще допти. Приема се. Втора част, електронно гласуване. Моля гласувайте. Да болтиш. Прекратете гласуването. Приема се. След това, последно, резолюцията като цяло, електронно гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. And it was... И се прие резолюцията. Then should we say that... yes. И така преминаваме към обяснения на вота на онези, които искат да го обяснят. И ще са тук. И така, обяснение на вод. Първо, докладът Бекер. Давам думата на Морвей. Си, мисис Морвей. Госпожа Морвей. Си още. Sorry, Ужасно съжалявам, госпожо председател. Момента тук се влиза и излиза, говори се, все едно сме в кафене. Това е злоупотреба, обидно